Давам думата на нашия докладчик, господин Томас Ман. Становището е предназначено за Комисията по транспорт на земни услуги на летищата на Съюза и отмяна на текста на Директива 67. Сега ще ни представи своето проекто становище господин Ман. Уважаеми дами и господа, темата наземни услуги е на нашия дневен ред. Тук става въпрос за багаж, за услуги по товарене и разтоварване. Наистина това е една област, в която работните места трябва да бъдат е, много качествени. А, но там има проблем с качеството не защото заетите не са подходящи, а защото а, условията са такива, че не способстват а, е, за запазване на качеството. Имаме либерализация от 96-та година и аз още тогава писах становище. Ставаше въпрос за допускане на по-висока конкуренция и имаше възможност да се допуснат на пазара повече конкуренти. Никой от нас не иска да има монопол на пазара, но също така трябва конкуренцията да бъде лоялна. 2008 година имаше друг доклад, аз също бях докладчик и сега отново поема доклада. Сега отново ще говоря тази тема. По въпроса за параграф 50, ние сме асоциирана комисия, а не сме водеща комисия по тази тема. Нашите правомощия касаят условията на труд или член 12 за качествата на работното място, също така квалификацията на работниците, обучението с 20 подточки, оценката на социалните аспекти и социалната закрила. Имаме а, разделени правомощия с поделени правомощия с Комисията по транспорта по отношение на обучението. Вследствие на последната либерализация, ограничените във времето договори а, за а, работа са се увеличили като брой. Сега в момента има по-нататъчни либерализации посредством допускането на трети оператор за наземните услуги на летищата и е ясно, че летища с годишен поток от 5 милиона пътника и оборот на багаж от 100 хиляди тона са засегнати от тази либерализация. Забелязваме, че в последните години натискът върху цените се е увеличил, има повече времени договори и заплатите също така са ограничени. В повечето държави са намалени почивките, е увеличено работното време. На много летища, в зависимост от тяхното местоположение, има надбавки за труд на смени, които вече не се изплащат и условията на труд на заетите са все по-тежки. Важен е и друг въпрос. Защо искаме да осигурим качеството? Защото искаме сигурност не само за заетите, а също така и за нас пътниците, които искат да получат добра услуга с съответната точност. На някои е, хора това е все едно, стига да има разнообразие от е, услуги, но когато човек познава едно летище, добре са познати всички процедури и хората, които работят там, трябва да могат да се идентифицират с работното си място. И за това е много важно да има да, приемственост на работните места. Друг въпрос е наземният транспорт. Там имаше проблеми с закъснения самият аз зададох е, устен въпрос, заедно с колеги от Комисията по транспорта. Ние попитахме дали наземният транспорт е отговорен за закъсненията. А комисар Калас ни даде успокоителен отговор. И е, по този начин разбрахме, че няма данни, които да говорят за вина за закъсненията от страна на наземния транспорт. Това също е важна информация, която трябва да включим в доклада си. Един общ въпрос, който също трябва да си зададем е дали е правилно да има регламент по този въпрос. Знаем, че един регламент трябва да бъде а, възприят и да се спазва едно към едно. А, дали не е достатъчна директива? Това е въпрос, трябва, който трябва да си отговорим. А, по въпроса за гаранциите и правата за закрила, отговорът на комисията е, че а, е незадължително условие, което може, но незадължително да бъде изпълнено. Нашето желание е тези гаранции да бъдат на разположение на заетите в този сектор. И една последна забележка. Вече имаме информация. На 21 май имахме изслушване в нашата комисия с а, заместник генералния директор на брюкселските авиолинии, с представител на най-големия синдикат Верди и представител на Международните организация на летишните служители. Това беше много интересно и аз се радвам на предстоящото обсъждане в нашата комисия по заетост с моите почитами колеги от комисията, така че в крайна сметка да стигнем до един общ доклад. Благодаря. Мерси, мадам Стенрук, пи месье Бак. Благодаря, госпожа Стенрук, после господин Бак. Е, Благодаря, господин Томасман. Е, това беше един хубав доклад и в позицията, която току-що представи, аз мога да те подкрепя в тази позиция. Аз ще бъда кратка. Радвам се, че председателката на комисията и други колеги се застъпват за тази кауза, за правата на заетите в сектора, защото е ясно, че един такъв текст ще има голямо влияние върху правата на работниците и служителите. Ние видяхме, че при последните либерализации и в други области, където е, непрекъснато има увеличаващ се, увеличаващ се натиск от конкуренция, правата страдат. И тук виждаме, че, че заплатите в сектора са паднали с около 25%. Това засяга всички европейски държави. В цяла Европа на летищата заплатите са паднали. Намаляват и обученията, което се отразява негативно върху е, безопасността на пътуването. Трябва да имаме добре обучени, добре образовани работници и служители в областта на наземните услуги, защото пропуски могат да имат фатални последствия. Това, което искам да допълня, е явно, че ще трябва да обсъждаме допълнително въпроса за наземните услуги, кои наземни услуги трябва да попаднат в обхвата на приложното поле. Мисля, че определени професионални групи, например първи и втори клас, не би трябвало да влязат тук. Не би трябвало е, тази група работници да разполагат с гаранции, другите не. Е, хората трябва да получават добри заплати, да са защитени техните социални права и да не са поставени под натиск при тяхната работа. Обученията трябва да се укрепят, е, е, по-нататъчната квалификация трябва да бъде гарантирана и тя трябва да понадлежи на обвързващи стандарти. Стандартите за квалификация са много важни за нас. И още нещо, дали да има регламент или директива. Това също е важен въпрос. Може би една директива ще отговаря повече на ситуацията, която имаме в момента. Мисля, че заедно с общи усилия ще изработим един добър доклад. Не основна водеща е, линия трябва да бъде намаляване на натиска от конкуренция за работниците и служителите в сектора. Жандела. Господин Бак, моля. Скъпи Томас, мога само да, се, да те подкрепя а, и да подкрепя колегата Штайнбрък. Направил си много добър доклад. А, и също така съм абсолютно съгласен за онова, което твърдиш за член 50. Надяваме се да можем да включим към своя доклад нашите предложения за измеления По отношение на либерализацията мога да кажа следното. Аз не съм срещу конкуренцията. Тя стимулира нововъведенията, стимулира и различните услуги, но конкуренцията трябва да бъде лоялна. И конкуренцията в момента е допустима. Наземните услуги не са монополно право на отделни предприятия и се намират също така в движение. Дали имаме нужда от допълнителна конкуренция? Това беше тема, която се обсъждаше в Комисията по транспорта, защото тяхното предложение стига по-далеч, отколкото предложението на Комисията. То съм съгласен с теб, че 75% от разходите са за персонал и е много ясно откъде ще бъде отрязано в самото начало, когато трябва да се правят економии. По отношение на членовете, които спомена, Искам да кажа за запазването на работните, работните места, за хората, които до сега са били заети, съм съгласен. Не, не съм много сигурен дали може да се направи това. По отношение на квалификацията и обучението, не смятам, че трябва да работим с минимални изисквания, както предлага комисията. Трябва да работим на европейско ниво. Това ще бъде само в полза на сигурността на пътниците. Предложението на комисията е да се а, правят обучение в, а, с продължителност от два дни. А, аз съм на мнение, че това трябва да бъде решавано от държавите членки, защото всяко летище има различни изисквания и също както социалната закрила, смятам, че това е въпрос, който е в прерогативите на държавите членки не смятам, че трябва да бъде включен този въпрос в един регламент. По-скоро виждам директивата като подходящ инструмент, за да може да бъде спазен и принципа на субсидиарност. смятам, че като обобщение може да се каже, че твой доклад е изключително добър. Аз самият ще поемам ангажимента да а, дам гласа си срещу либерализация в Комисията по транспорта. Благодаря. Томас Хандел, пимеше Бекер. Ja, wenn ein Vertreter der Frage... Ако когато а, един представител на лявата партия признае, че с голямо удовлетворение е чел доклад на НДП, едва ли някой ще му повярва, това обаче отговаря на истината. Смятам, че доклада на Томас Ман е резултат от продължителните предварителни дебати в парламента, в нашата комисия. Това е причината, поради която аз съм съгласен изцяло с изложеното в неговия доклад. Имам само две малки забележки, които касаят по-скоро дискусията, която водихме предварително. Една молба на председателя на нашата комисия да настоява пред другите комисии. Мисля, че трябва да Настояваме за нашите правомощия, които са а, в областта на а, колективните трудови договори. Смятам, че нашата комисия отговаря за тарифните договорености, а, но тези правомощи са и отнети в рамките на настоящия доклад. Не смятам, че това е правилно и си задавам въпроса дали не можем да настояваме отново да получим тези правомощи, за да можем този въпрос да го включим в нашия доклад. Смятам, че това е изцяло работа на нашата комисия. Втората ми забележка, това също не е ограничение, по-скоро молба. Е, предложение за изменение номер 17. Тук бих помолил да го преразгледаме, защото мисля, че едно от, е, основ... една от основните причини за влушаването на качеството на работната е, среда се намира на мястото, където се сменят предприятията, които предлагат наземните услуги. И когато се осъществява прехода от едно работно място към ново работно място с нови услуги. Тук може би също трябва да се да бъдем по-настоятелни и на, в член 3 и 3а може би можем да настояваме да се намери друго решение именно за този преход е, от една услуга към друга. Това е всичко, което искам да забележа. Благодаря. Е, е, Преди да дам думата на господин Бекер, искам да ви призова да не повтаряме едно и също. Вие казвате, че не сте доволни от разпределението на правомощията с Комисията по транспорт. Ние по 31.12.34 АМН от точки от преамбюла и член 40 имаме изключителни правомощи. Тоест, какво искате да кажете, че не е достатъчно това или Комисията по транспорт нарушава нашето право да се произнесем по тези членове? Не зная това, което обаче чувам, не е много радостно. Не зная дали наистина това, което сме записали в съображение 31 е така както е, е така както сме го записали, дали това наистина ще стане така, дали наистина сме изразили ясно своята позиция по отношение на тарифите дали това би било една, едно стабилно решение. За това засегнах въпроса още веднъж и бих искал да обсъдим този въпрос в последващата дискусия. Съображението е за момента, е, според мен, половината истина. Euh, euh, Добре, тогава използвайте срока за подаване на изменения за да предложите един текст и текст към преамбила, за да се изчисти каквото имате желание да се уточни. Господин Бекер, после господин Кристенс. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich die hohe Wertschätzung. Уважаеми колеги, Позволете ми да изразя а, моето голямо уважение към а, труда на нашия колега Томас Ман. А, не смятам, че това се подразбира от а, само себе си. А, искам да го а, а, похваля за неговия доклад от а, един свят, в който конкуренцията е доста безмилостна. А, искам да спомена няколко факта и няколко аргумента, за доклада, който ще получи, надявам се, широка подкрепа. Логиката говори на всеки, кой ще плати сметката, ако 70% от разходите, свързани с тези услуги, са за персонал. Ясно е какво ще се случи и за това а, трябва решително да се противопоставим на предложенията за либерализация от страна на комисията. А, второ, а, намерихме и станахме свидетели на интересна ситуация на едно от летищата, именно заетите и а, управлението на летище Виена се обединиха и а, беше много интересно, а, че нито ръководството, нито заетите не подкрепиха а, такова предложение. Това само искам да ви го припомня. Так, формен. Благодаря, господин Кристенсен. След това господин Биньон. Благодаря на господин Ман за неговото становище. И искам да го попитам дали вижда възможност да се обединим <laughs> и дали може да се каже колко а, е допустимо да тежи един куфър. А, в момента това са 32 килограма и когато трябва да се преместват такива куфари, една тежест по-голяма от 32 кг все пак е доста значителна или а, дали трябва твърде тежки куфари да бъдат специално маркирани, за да знаят хората, които ги пренасят, а, че това е свръхтежест. Е, la est en route. puis Monsieur Ето започваме и творчеството да проявяваме господин Бенян. Съвсем накратко. Целият този дебат за мнозина от нас е леко е, теоретичен, академичен. Много страни членки са напълно отворили пазара си за наземни услуги. И да ви кажа, не е имало никакви драми. Разговаряхме с много въздухоплавателни компании и те са напълно доволни от начина по който се развиват нещата в страните, където е отворен пазара. Едно нещо, което искам да изтъкна е, каквото и да се случи с е, нашата работа по тази тема, трябва да направим така, че страните членки да си запазят прерогативите по темата. Ако те искат да ре, дерегулират, да го направят така, както искат да го направят. В е, Обединеното кралство нещата стоят така, мисля, че и в много други страни. И мисля, че много, много големи безпокойства има какво ще се случи, ако се отвори пазара. Но резултатите там, където това е направено, бяха много добри, така че не бива пък да се страхуваме чак толкова. Господин Дебакер, нека да подема същата тема. Предложението на комисията е добро. То цели да се подобрят стандартите за качество и за обслужване. А също така се опитва да отрази и социалното измерение, така че този страх за социален дъмпинг в сектора не е верен. Много, много страни сектора е либерализиран и нищо не се е променило. А летища, където все още има ограничения за оператори на наземни услуги, виждате, че всъщност нещата не са толкова добри. Та картината е много смесена. Да кажем, че отварянето на пазарите ще влуши социалното измерение, не мисля. Ком... Комисията предлага едно много добро равновесие между закрила и отваряне на пазара, защото не винаги, не винаги навсякъде услугите, които получаваме, са с най-високо качество. Затова си трябва и време. Смятам, че е, предложението е с много добро равновесие между идеята за отваряне на пазара и предоставяне на социална е, закрила. И ние трябва да мислим именно и за подобни изменения. Благодаря, господин Галер. Благодаря и поздравления от Комисията по транспорта по тази тема. Искам да спомена нещо за социалното измерение. Когато става дума за производителността на, на един работник, има определени числа и производителността се изчислява на ден. На ден обаче не може да имаме една осреднена стойност, тъй като не всеки ден има, е, има много или прекалено много или прекалено малко а, самолети и пътници. А, вижда се, че във Франкфурт заедостта намалява, натовареността намалява с около 76% на други летища с около 61%. А, така че производителността намалява и тогава остава въпроса каква ще е добавената стойност, економическата добавена стойност, която предлагат наземните услуги. Социалните услов... условия при прехода от едно предприятие на друго, пред... към друго предприятие зависят от а, разпоредбите в държавата. Понякога а, ситуацията е такава, че след година стандартите се променят. Аз съм малко резервиран, що се отнася именно до тези тази, този, това социално измерение. Мисю Хендел, Господин Хендел, искате ли отново да вземете думите? Съвсем накратко към представителя на Комисията по транспорта. Може би знаете как се развиват а, заплатите до 48% спад в заплатите има, защото не са регулирани преходите от едно предприятие към друго. И а, в а, член 6 на закона за на гражданския кодекс се а, регулира този въпрос. Може да се каже, че в повечето случаи на такъв а, преход а, заедите имат а, право на услуги, а, свързани с а, прехода и на специални трансфертни дружества. Е, Преди да дам думата на господин Матиас Руд, искам да направя следната бележка. Нямам опита на германските колеги в тази област, но така се безпокоя по два аспекта на предлагането законодателство. Първо, въпроса за закрилата на работещите, но също и сигурността. Защото добре е, знаем, че трябва да има защита по отношение на социалните права, Знаем, е, че ефтините компании се опитват максимално да намалят е, фиксираните си разходи, но се поставя и въпроса за сигурността, защото е, в края на кращата летищата са места, където трябва да има сигурност и това е много важно. И този натиск за либерализиране – може би ще намали и степента на гаранции за сигурността. И аз а, си мисля или се безпокоя за следното. Когато се сменя оператора, как може да се направи така, че правата и спазването на правата на работниците да се прехвърли като задължение на следващия оператор? А, сега, не бива да бъдем наивни. Ясно е, че по текста бе упражнено огромно, огромно количество лобинг. можем да си го кажем това. Тия неща са напълно прозрачни. И лобинга а, настоява при, или се опитва, когато има такава смяна на оператора, да намали разходите посредством това, че ще пропуснат да прехвърлят някои права или изпълнението на някои права към следващият оператор. Господин Матиас от Генерална дирекция свободно движение. Заповядайте. Благодаря. Ще се изкажа на немски. Господин Ман, първо искам да ви благодаря за доклада. Той е доста подробен. Искам да поставя този доклад в рамките на целия пакет, който касае работата на летищата. Знаете, че в момента има много промени в въздухоплаването. Знаем, че има авиационни компании, които се намират под голям натиск вследствие на глобализацията. И в момента се извършва едно преструктуриране на въздушния транспорт в Европа, именно заради глобализацията на въздухоплаването. Това, което съдържа нашия пакет за летищата, касае именно постигането на баланс и повече социални права. То обаче трябва да върви ръка за ръка с една постепенна и внимателна либерализация на наземните услуги. Знаете, че този процес започна преди няколко години знаете, че вече можете да отидете на шопинг, да пазарувате на летищата. И това е част от а, а, услугите. Сега в момента отваряме четири нови а, области на услуги, които също биват либерализирани. В момента говорим за около 60 летища, които, които минават около 5 милиона пътника. 19 от тези летища не са отворени още и 41 са отворени за либерализиране на наземните услуги. А, нашата основна идея е да повишим а, квалификацията, да създадем правила за прехода на персонала от едно предприятие, един оператор в друг и високи изисквания към качеството на работата на персонала. В същото време не искаме да поемем в същата посока, както в а, някои държави за либерализиране в много висока степен на всички наземни услуги. Това е основата на пакета от нашите предложения. От една страна искаме да повишим ефективността на услугите, които предлагат летищата, а от друга страна искаме да сме сигурни, че в Европа ще продължат да съществуват най-големите летища които, през които да минава голяма част от въздушния транспорт в световен мащаб. Не искаме летища извън Европа да става такъв а, център, а, в който се преплитат а, множество полети от а, цял свят. Искам да ви обърна внимание, че нашата задача е да се да договорим общи правила на заетите в Европа, които до този момент не съществуват в тази форма. Заетите за сега работят при условия на успоредно предлагане на услуги от страна на 5-6 различни дружества, Става въпрос за наземните услуги. Това а, беше а, моята принос към дискусията. Много се радвам, че вашата комисия е водеща по тази тема. И се надяваме в вашата комисия да постигнем правилния баланс за нашето предложение, нашия баланс. Сега господин Томас Ман получава думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за многото коментари. Това е добър знак и се надявам в крайна сметка да имаме един добър доклад, в който повечето от предложенията ще бъдат отразени. Благодаря, Юта, за теб, на теб за информацията за спадане в заплатите. Аз не съм много е, съгласен с идеята, че има баланс между различните летища. операторите, е, които поемат е, наземните услуги след други оператори, много често са на мнение, че не трябва да спазват условията, които а, са били налични до момента. Освен това, а, има разлика между отделните летища и държави. Имаме опит от Австрия, от Брюксел, от Гърция, които сочат, че е, нивото на ситуацията е различно, но ситуациите до голяма степен се повтарят. Става дума за един общ доклад, който отразява ситуацията в целия Европейски съюз. Сега по отношение на обучението и квалификацията. Е, искаме да има разумни стандарти. Не може да се каже всичко съм научил за два дена. Трябва да погледнем наистина кои са разликите, какви са спецификите. Ако имаме една държавна, държавна лицензи... държавно лицензирано обучение, това е добре. В противен случай има големи рискове. Трябват ни стандарти и е, насоки за безопасност за сигурност. Естествено, това струва пари. Нищо не е безплатно. Хората трябва да получават разумни заплати. Това е много важно. Шаш, ти казам с право, че трябва да спазим член или параграф 50. Хубаво е, че Комисията по транспорта ще се занимава с проблематиката. Важно е да имаме а, общо становище, но ние си имаме и собствени ком- компетенции, които трябва да бъдат при- признати от Комисията по транспорта. Хубаво е Гуе и християн демократите да ни подкрепят. Трябва да помислим за член 17 и 31. Това е така. Освен това се каза, че за Виена няко... предложението е отхвърлено и то отхвърлено от профсъюзите и ръководството. Понякога това е необходимо именно за, да, за оцеляването на работните места. Когато имаме едно такова привлекателно работно място, много е важно да запазим съответните обеми. Не може да кажем, добре, някои от нещата някои от предизвикателствата ще бъдат поети от наземния персонал. Навсякъде трябва да има една добра конкуренция. Работодателите трябва да знаят, т.е. работниците и служители трябва да знаят какви са процедурите, как да обработват и обслужват клиентите. Важно е, както казаха колегите, трябва да подходим към проблематиката с творчество. Господин Бенем, имаме опита от Брюксел. Брюксел не е хитро е, Хитрол, при, в хитро непрекъснато има закъснения, поне с един час и това е нормално така да се каже. А в други летища хората се оплакват, когато има закъснение само с 10 минути. Нещата са доста различни. Господин Бекер каза, че всичко е много добре балансирано. Аз не мога да се съглася с това. Нещата струват пари, обученията струват пари, квалификацията струва пари, така че нещата трябва да функционират добре. Благодаря на колегите, благодаря за е, дебата. А, за операторите трябва да помислим, господин Рютер. Естествено ще мислим заедно, ще дискутираме заедно. Надявам се комисията да вземе нашата загриженост сериозно. Ние не искаме да променяме нещата, ние искаме да установим справедлива конкуренция и искаме хората да работят добре и да получават разумни заплати. Това е нашата цел, това е нашата пътеводна линия. Благодаря ви за вниманието и се надявам на конструктивен дебат. Добре, отваряме сега полето за проявяване на творчество. Имате време за подаване на изменения до 25 юни 5 часа в края на краищата ние излизаме с едно проекто становище и можем да се произнесем. И сега стигаме до електронното гласуване. Много важен момент. Първият е законодателен текст, по който ще се произнесем в рамките на преговорите за следващата финансова перспектива. 120 компромисни изменения има подадени. Имат ли всички пред себе си своите карти за гласуване? Аз лично нямам. la chercher, j'aurais été en retard. Donc, Article 1, параграф. Член 1, параграф 1, компромисно изменение CC от е, блок 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до компромис ДД за против, въздържали се, приема се. И минаваме на член 2, параграф 1, точка 2 от оригиналния текст на комисията. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме. Член 2, параграф 1, точка Д. Компромис е Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 2, параграф 1, точка след точка Д, нова точка, компромис FF от три групи за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, точка Д, нова също, с компромис ППП не става дума за публично-частно партньорство, както е английското съкръщение. Моля, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Член 2, параграф 1, точка Д, Б, нова, компромис, Г, Г. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Член 3, параграф 1, е, уводната част, е, блок 2. За, против, въздържали се, приема се. Артикл 3. Член 3, параграф 1, точка А, компромис и и латинско. Представено от 4 групи за. Против, въздържали се, приема се. Член 3, параграф 1, точка Б, компромис йод и йод латинско за, против, въздържали се, приема се. Член 3, параграф 1, точка С, компромис КК. Представен от 4 групи. Кой е за? Абстенсио. Против. Приема се. Article 3, paragraphe 1, point C. Член 3, параграф 1, точка С, нова точка, компромис ЛЛ. Е, значи, това отпада. Член 3, параграф 2. Трети блок. От 4 групи се подкрепя. Не се, не се колебайте, гласувайте. Трети блок. Трети блок. Да, там се включва компромисно изменение, ММ и няколко други. Трети блок. За, против, въздържали се. Приема се. Член четвърти. Параграф първи, точка А. Това е компромис НН за против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 1, точка Б, компромис ОО, за, против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 1, точка С, компромис ПП, против, въздържали се, приема се. След това Член 4, параграф 1, точка С, ново. 234 на господин Козловски. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлен. Член 4, параграф 1, след точка С, нов параграф, изменение 235 на госпожа Цимер, госпожа, господин Хендел и е, господин Лярик. Има и предложено устно изменение. Всички съгласни ли с устното изменение? Нека да гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Член 4, параграф 1, точка Д. Компромис QQ. За, против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 1, след точка Д, изменение 12 от Комисия за жените. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 4, параграф 1 от точка С. Компромис РР. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до параграф 1 след точка Е. Компромис СС от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 1, след е, точка Е, ново компромисно изменение, ТТ от 4 е, души за, против, приема се, от 4 групи, извинете. Член 4, параграф 2, уводната част, изменение 41 докладчика за, против, въздържали се, Приема се член 4, параграф 2, точка А, компромис ВВ. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до член 4, параграф 2, точка Б. Компромис W е, за, против, въздържали се, приема се. Артикъл 4. Член 4. Нов. Това е след четвърти член, всъщност нов член. Член 5, параграф 1. Компромис YY. За. Против. Създържали се. Приема се. Член 5, параграф 2. Под точка 1, увната част, компромис Z, Z за. Против, въздържали се, приема се. Член 5, параграф 2, под е, точка 1, точка А, компромисно изменение А А. Пет групи го представят. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Член 5, параграф 2, под точка 1, точка Б. Компромис Б, Б, Б. За, против, въздържали се, приема се. Член 5, параграф 2, под точка 1, точка С. Оригинален текст от комисията. За, против, въздържали се, приема се. И стигаме до член 5, параграф 2, под е, точка 2, компромисно изменение ЦЦЦ от три групи за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 50 е оттеглено. И стигаме до член 5, параграф 2. Няма нужда да гласуваме компромис ДДД но пък е, член 5 и параграф 2, е, т.е. текста след втори параграф, нов е, компромисно изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 5, параграф 3. Компромис ФФФ за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 6, параграф 1, уводна част. Компромис Йот, е, йот, йот. ГГГ за, против, въздържали се. Приема се. Член 6, параграф 1, точка 1, е, точка Б, изменение 53 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, точка 1, точка С, компромис, хаш, хаш, хаш. За, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, точка 1, след точка Д, изменение 55 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, точка 1, точка след точка Д, ново изменение 276 на Карима Дели. За, против, въздържали се, приема се. 277 по същия начин за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, точка 1, след точка Е, нов текст, компромис, три пъти латинско и кой е за. Против, въздържали се, Приема се член 6, параграф 1, точка 2, точка Б. Изменение, е, което трябва да отпадне текст, 58 на докладчика и 280 на господин Болан. Нека да гласуваме заедно за, против, въздържали се. Приема се. Член 6, параграф 1, точка 2, точка С. Изменение 281 на господин Болан, също за да отпада на текст да. А, то, то, то е оттеглено, както и 282 е оттеглено. Добре, значи гласуваме компромисно изменение е, три пъти и от, от три групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 6, параграф 1, точка 2, точка Д. Изменение 284 на господин Болана с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не, да гласуваме изменение 284 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до член 6, параграф 1, точка 2, точка... след точка F, изменение 59 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 287 на госпожа Регнар за, против, въздържали се, приема се. 288 на госпожа Стайнрук, да, за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, точка 3, точка Б. Изменение, компромисно изменение, три пъти за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, точка 3, точка след точка Б, компромисно изменение 3 пъти Л. 4 групи за, против, въздържали се. Приема се член 6, параграф 1, точка 3. След точка Б на текст 262 на докладчика за, против, приема се член 6, параграф 1, точка 3, точка С, изменение 19 от ИТРЕ за, против, въздържали се. Може ли да проверим? Малко да сменим темпото. Моля, гласувайте. Турмона пивотели. Край на гласуването. 23 за, 17 против. Приема се. Никой не гласува против днеска. 26 от Комисия за регионално развитие, е съвместимо за госпожа Стенрук. Предложение, устното предложение трябва да се казва Организация на транснационални работни групи. Такъв трябва да е текст. Алло, За да е ясно на всички. Текста казва организации на сдруж... работнически сдружения. А докладчикът предлага да добавим организации на транснационални работнически дружения. Значи добавя се думата транснационални. Не сте против, надявам се, на заустното изменение. Не, тогава гласуваме параграф 26 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до член 6, параграф 1, точка 3, точка Т. Компромисно изменение е, три пъти М. Въздържали се. Приема се. Изменение 64 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 27 от Комисията за регионално развитие. Със същото устно изменение няма никой против. И сега гласуваме параграф 27 на Комисия Реги. За, против, въздържали се. Параграф 27 с изменението е прият. Член 6, параграф 1, точка 4. Компромис 3 пъти N, 3 групи за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до член 6, параграф 1, е, точка 4, точка Б. Всъщност член 6 Параграф 1, точка 5. Компромис 3 пъти О. От 4 групи за. Против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до член 7. Компромис 3 пъти Q. От три групи. За. Против. Въздържали се. Приема се. Et donc nous en venons à l'article 8, paragraphe. Стигаме до член 8, параграф 1, компромисно изменение, 3 пъти R3 групи за, за против въздържали се, приема се. Член 8, параграф 1, изменение 67 за против въздържали се, приема се. Un peu plus Nous en venons à l'article 8, paragraphe. Член 8, параграф 2. 315 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, приема се. Член 8, параграф 2, нов. 32 от Реги за, против, въздържали се, Приема се член 9, параграф 1, изменение 69 на докладчика за. Против, въздържали се. Да проверим. Вот и тувер. Моля, гласувайте. Тому на пивоте. Свършихте ли? Край на гласуването. 29 за, 19 против. Е, приема се. Артикъл 10, параграф 1, компромис... Член 10, параграф 1, 3 пъти С. От 4 групи. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Член 10, параграф 1 нов, 70-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 71-во изменение за, против. А вече не гласувате ли? Кой е за 71? Против. Въздържали се. Приема се. Член 11, параграф 2. Десети параграф от Комисията за бюджетен контрол. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 параграф от същата комисия за, против, въздържали се, приема се. 12 от същата комисия за, против, въздържали се, приема се. Член 13, три пъти те за. Против, въздържали се. Приема се. Член 14, параграф 1, компромис, три пъти У. За, против, въздържали се. Приема се. Член 14, параграф 1, нов текст, Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 от същия автор за, против, въздържали се, приема се. Член 14, параграф 2, компромис 3 пъти В. 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. Член 14, нов компромис 3 пъти W 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 14, уводната част, компромис хикс, хикс, хикс, за, против, въздържали се, приема се. Член 15, параграф 1, точка А, компромис Y, Y, Y, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 15, параграф 1, точка Б, компромис, 3 пъти за 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 15, параграф 1, точка след точка Б, нов текст, компромис, 4 пъти С. 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Член 15, параграф 1, точка С. Компромис 4А. За, против, 5 групи. За, против, въздържали се. Приема се член 15, параграф 1, точка Д, компромис 4Б. От 4 групи. За, против, въздържали се. Приема се. Артикл 15. Член 15, параграф 2, точка Б, Разделно гласуване. Член 15 каза председателката. Да, казах 15. Не, не е така. Да, това е член 16. Параграф 2, точка Б, оригиналният текст на комисията за, против, въздържали се, приема се. Артикл 16. Член 16, параграф 2, точка С, компромисно изменение 4Е от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 16, параграф 2, точка Е, компромис 4Д от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 16, Параграф 3. Изменение 84. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието. Нека да пробваме да погледнем по електронен път. Le е est на Tout Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 20 за, 17 против, 1 въздържал се, приема се. Член 16, параграф 4, компромисно изменение 4F от 4 групи за. Против, въздържали се. Приема се член 17. Nous votons. Compromis G4G. Article 17, on n'a pas besoin de le voter. Член 14 няма, 17 няма нужда да гласуваме. Обаче след 19 член трябва да гласуваме компромисно изменение 4 йота за, против, въздържали се, приема се. Член 20, параграф 1, точка А, компромис 4К от 4 групи за, против, въздържали се. Приема се член 20, параграф 1, точка Б, компромис 4 л от 4 групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 20, параграф 1, точка Б, нова, компромис 4 н от 4 групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 20, след член 20, нов параграф, компромис 4М. За, против, въздържали се, приема се. Nous en venons après l'article. Стигнахме до след член 20, нов член от изменение 355 за против въздържали се. Приема се. И гласуваме сега член 21, параграф 2, уводната част, изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. Член 21, параграф 2, по оригиналния текст за, против, въздържали се, приема се. Член 21, параграф 2, точка С, Компромис 4О от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Артикл 21. Член 21, параграф 2, нов. Изменение 98 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Артикл 21. Член 21А нов, компромис 4П от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 22, параграф 1, точка 1, уводна част, компромис 4Т от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 22, параграф 1, точка 1, точка А, компромис 4Q за, против, въздържали се, приема се. Член 22, параграф 1, точка 1, точка А нова, компромис 4 р от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 22, параграф 1, след точка 2, изменение 365 на господин Блан за, против, въздържали се, не се приема. Член 22, параграф 1, точка 2, нова, компромисно изменение 4С за. Против, въздържали се, приема се член 22, параграф 1, точка 3. Това пада. Стигаме до член 22, параграф 1, нов, Компромис О. Точно на средата. От 4. Кой е за компромис О? За, против, въздържали се. Приема се. Член 22, параграф 1. Компромис 4У от 4 групи. За, против, въздържали се. Приема се. Член 22, параграф 1. Уводна част. Оригиналният текст на комисията. За, против, въздържали се. Приема се. Член 23, параграф 1, точка А, компромис 4В. От 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 23, параграф 1, точка Б, Оригиналния текст на комисията. За, против, въздържали се, приема се. Член 23, след първи параграф, нов параграф, компромисно изменение, 4 пъти добаве за, против, въздържали се, приема се. Член 23, параграф 2. Компромис 4 Хикс. От 4 групи за, против, въздържали се. Приема се член 23, параграф 3. Компромис 4 Y. От 4 групи. За, против, въздържали се. Приема се член 24, компромис 4 Z. От 4 групи за, против, въздържали се. Приема се. Сега започваме с още по-завишени компромиси, член 25 и параграф 1. Компромис 5 пъти А. От 4 групи за, против, въздържали се. Приема се член 25 параграф 1 нов компромисно изменение 4Б. 5Б, извинявайте, за, против, въздържали се. Приема се член 25 след първи параграф компромис 5б. Член 25, параграф 2, е, изменение 5D. Кой е за? Извинете. Ага, това е покрито, извинете ме. И сега гласуваме член 25, параграф 3. Параграф 23 на Комисията по бюджета. За, против, въздържали се. Приема се. Член 25, параграф 4 също се покрива. И гласуваме Член 25, 26, параграф 1. 5G. За, против, въздържали се. Приема се. Член 26, параграф 2. Изменение 5H от 4 групи за, против, въздържали се. Приема се. Артикъл 25, параграф. Член 25, параграф 2 на докладчика. 125 на докладчика. След блока. 125 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до заглавието. Това е покрито. И вече започваме с точките от преамбюла. там Точка от правила 3, компромис С. От 5 групи за, против, въздържали се, приема се. 4. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, който ще бъде нова точка от правила за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2 от комисия Реги за, против, въздържали се, приема се. След е, точка от правило 4, ново изменение 136 от госпожа Цимер, господин Хем... Хендел, с устно изменение. Има ли някой, който е против устното изменение? Не. Можем да гласуваме. Тогава изменение 136, изменението за, против, въздържали се, приема се. След 4, нов текст, 137 изменение, госпожа Регнер за, против, въздържали се, приема се. След точка от 4, нов параграф от комисия жените 2 за, против, въздържали се. Мисля, че го приемаме, обаче всъщност никой не се дигна ръката. За втори параграф от комисията за жените. Параграф 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от промбила 5. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. Параграф 3 на ИТРЕ. Докладчикът е по. Против кой е за? Против. Въздържали се? Не се приема. Добре, нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 21 за, 18 против и едно, един въздържал се. Прави бяхте, приема се. 5. Параграф 2 от Комисията бюджетен контрол. За, против, въздържали се, приема се. След пета точка от преамбило, параграф 3 на Комисията за бюджетен контрол за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбило 6. Компромис Г. Пет групи за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка в правила 7, компромис хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбил 8. Компромис и 5 групи за. Против. Въздържали се. Приема се. След точка 8. Параграф 5 от Комисия за жените за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 на Реджи за. Против въздържали се, приема се. Точка от правила 9, компромиси от 4 групи за. А, извинете, извинете. Е, точка от правила 10, компромис К, от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Точка 11, компромис Л, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Точка 12, изменение 157 от е, ГУЕ, за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила 12. Сега гласуваме компромисем. Кой е за? против, въздържали се, приема се. След това стигаме изменение 10 на докладчикът за, против, въздържали се. Въздържали се? Нека да проверим. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Изменение 10. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Край на гласуването. 17 за, 23 против. Няма въздържали се. Не се приема. В, по същия начин изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Точка от прембила 13. Е, отпада текст. Три групи за, против, въздържали се. Не се приема. Точка от прембила 14. Компромис Н за, против, въздържали се. Приема се. С това стигаме до точка от промбила 15. Considérant 15, compromis P, qui est pour... Компромис П, за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 16. Компромис Q за против, въздържали се, приема се. Консидерон 17 компромис. Точка от преамбил 17, компромис R от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Et donc nous en venons après le considérant 17 à l'amendement 178 изменение за, против, въздържали се, приема се. След точка от правил 17, 179 изменение, Карима Дали е, с е, разделно гласуване. Гласуваме първата част без думите е, като помощи за заетост и застрахователни вноски. За против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте електронно. Tout le monde a pu voter. Le vote. Край е, на гласуването. 21 за, 19 против. Първата част се приема. Втората част е, Ко е да се добавят думите в скоби за, против, втората част се отхвърля. И след изменение 17, е, след точка от 18, 180 за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис У за против въздържали се приема се компромис W все още точка от преамбил 18, но тук ще остана отделно за против въздържали се приема се след това един нов текст, компромис В, за, против, въздържали се, приема се. След точка 18, ново изменение, 184 от госпожа Дели и Шродер, за, против, въздържали се, приема се. Вече няма какво да се гласува по 18-та точка. 19-та точка от преамбила. Компромис Хикс. За, против, въздържали се. Приема се. След 19 изменение 20 за, против, въздържали се. Приема се. 187 изменение на госпожа Тремоза за, против, Въздържали се да проверим електронно. Моля, гласувайте. Мона пивоте, львате кло. Крайно гласуването. 21 за, 17 против. Приема се. Точка от правила 20 не, няма да го гласуваме. След 20, изменение 22 за. Против, въздържали се, приема се. Точка е от преамбила 21. Оригиналният текст на комисията за. Против, въздържали се, приема се. След е, точка 22, параграф 7 на комисията за бюджет за. Против, въздържали се, проверяваме по електронен път, параграф 7 от Комисията по бюджет за. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. 18 за, 21 против. Не се приема. Точка от правил 23, компромис Y от 4 групи. Това го гласувахме в трети блок. Тоест, всъщност свършихме. По законодателната проекторезолюция Госпожа Стайнрук? Äh, Ако разбрах правилно, изменение 97 стана негласувано, така ли? L'amendement 97. Изменение 97 отпада, ако се е, приеме изменение 357, а то се и покрива от компромис 4О, така че няма защо да гласуваме. Добре, с е, което стигаме след е, първи параграф на параграф 1 от е, Комисията по бюджет за против въздържали се приема се и след първи параграф втори параграф на Комисията по бюджет за против въздържали се приема се сега гласуваме целият текст по електронен път моля гласувайте Vous voulez pas de vote électronique Не искате да гласувате електронно ли? Край на гласуването. Колкото и да е изненадващо, 36 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. Нека да поздравим докладчика. Pour ce brillant succès брилянтен успех. Нека да ви обърна внимание, че няколко части от оригиналния текст на Европейската комисия не гласувахме. Не знам дали има представители на комисията в момента. Това са 6 малки отрязъка, които имат отношение към уводната част на текста. Така че сега вече като си има предвид колко са трудни преговорите със съвета, ще видим какво ще се случи. Гласувахме. сега. Гласувахме много компромисни изменения. Отново поздравления за докладчика. А и много благодарности за секретарията, които работиха много, много усилено за този толкова труден вод. Sur lequel il n'y avait zéro И нямаше нито една грешка в листа за гласуване. Е, поздравления, разбира се, и за докладчиците в сянка. И сега трябва да ви изчета нещо. Т.е. да ви кажа, че в резултат от този вод започваме а, преговори с съвета, за да минем евентуално на първо четене по член 167 от регламента. И ви предлагам, ако сте съгласни, според а, текста, който регулира нашата работа, да съставим екип от парламента, от докладчика, от моя милост и докладчетата в сянка. Госпожа Стайн Рук, господин Болан, госпожа Харкин, госпожа Шротер – и госпожа, или госпожа Карина, Карима Дали, едината или другата, не и двете. Габриел Цимер и, и госпожа Макинтар и аз. Като ще работиме на базата на доклада, който току-що приехме. Първата тристранна среща с съвета и комисията се предвижда да се проведе на 10 юли в 12 часа. Тази година, 10 юли, в 18.30 часа. И е, разбира се, ще ви съобщим какво се случва с преговорите, след като ги проведахме. Точка 22 и 23 са отложени и стигаме до точка 24. Гласуваме становището Изготвено от госпожа Йотова за Комисията на, за работа на жените, условията на труд на жените в сектора на услугите. Казаха ми, че в е, листа за гласуване, който ви е даден, има две промени. Устното изменение на изменение 11 всъщност не се отнася за 11-то изменение, за изменение 27. А освен това, изменение 12 е оттеглено. Сега гласувам по компромиса. Адопти. Апрел параграф 1. Прието е. <clears throat> След едно е, имаме изменение 10 на две части. Първата част, моля. Гласуваме първата част до от Calls on the Commission до Work Such Shifts. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме втората част. А, втората част. Гласуваме втората част. За, против, въздържали се, приема се. След параграф 1 имаме изменение 11 от госпожа Кливети. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първоначалният текст. 2 За? Против? Въздържали се? Приема се. След това изменение 16. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 17. За? Против? Изменение. Отхвърля се. Изменение 18 отпада. След това изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Компромис С от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, Д от 5 политически групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 с устното изменение на госпожа Корнелисен от НП. Calls on се заменя с encourage. Има ли възражение това осно измерение не е добре, тогава гласуваме за 27 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. Компромис е. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 6. Изменение 34. За, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме по изменение 34. Амонмент 34, le vote Край на гласуването по 34. 20 за, 16 против, един въздържал се, прието е. Аз обаче съм направила грешка. Трябва, казва председателката, след 5 да гласуваме за 32 за, против, въздържали се, приема се, 33 за, против, въздържали се, приема се. Така. Значи поправих крешката си и сега изменение 35. Госпожа Кинга Канса, против, въздържали се, приема се. След параграф 6 гласуваме блок, остатъка, останалите изменения. Да е съображение А. Прието е. А сега гласуваме цялото становище. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Le Клю. Край на гласуването. 33 за, 2 ма против, 2 ма въздържали се. Поздравление за докладчицата. Alors, nous revenons au point стигаме сега до тези точки, които вчера не успяхме да направим. Точка 18 от дневния ред. qui nous conduit à donner la parole с което даваме думата на госпожа Вероника Лопе Фонтанье за разглеждане за разглеждане на нейното проектно становище за Комисията по рибарство, Европейски фонд за морско дело и рибарство. Госпожо докладчик, имате думата да ни представите 70-те и 3 изменения, които сте представили. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа нещо за контекста, в който се намираме. С реформа на Европейския фонд за морско дело и рибарство, целим упростяване на правилата и преследваме целите на политиката по рибарството и на интегрираната политика, морска политика. 2014-2020 отчетния период и искаме да дадем принос за постигане на стратегическите цели 2020 чрез някои стратегически мерки. Най-напред по-добро управление на ресурсите, второ, второ иноват, и общ, об, общества, общности на иновации и подобряване на квалификацията. Що се отнася до становището, трябва да добавим и някои аспекти за заетостта. Те са много важни за нас. А, заедно с това трябва да се борим против бедността и социалното изключване, но също така трябва да е осигурено и устойчивото сближаване и включване. Трябва да вземем предвид и малките морски предпри... риболовни предприятия. Е, рибарството като занаят трябва да е взето предвид, защото това са работни е, места и не накърнява целостта на морската екосистема. То също така е важно и за териториалното сближаване. Важно е за крайбрежните общности. Ето защо трябва да осигурим устойчивото рибарство в дългосрочна перспектива. Но трябва да осигурим и разнообразие по отношение на други дейности в областта на рибарството, защото когато са изпълнени квотите, трябва да има и друга, друг вид заетост за рибарите, т.е. трябва да има възможност за квалификация и преквалификация на рибарите и техните семейства, особено жените, е, трябва да имат възможност за преквалификация и обучение. Това са основните пунктове в нашето становище. Естествено, застъпваме се за подобряване на условията на труд, за безопасен труд, за а, укрепване на социалния диалог. Това е също един много важен аспект, заедно с аспектите на здравеопазването. опазването и запазването на работните места. Тоест, социалните аспекти трябва да въжат за всички сектори, покрити от този регламент. Също така, малките рибарски предприятия трябва тех, техните мнения трябва да бъдат а, отразени в нашето становище. Важно е да вземем предвид и социалната иновация, за да намерим нови решения за социалните проблеми. Това е накратко съдържанието на моето становище и на новите, на, на, на, мои, на нашите предложения. Благодаря, госпожо председател. благодаря, господин Церкас. Аз замествам докладчика в сянка от моята политическа група. Ние сме изцяло съгласни с а, така изложения доклад на госпожа Лопе Фонтание и ние като социал-демократи трябва да вземем под внимание смяната на поколенията, когато говорим за професията на а, рибарите, устойчивостта е изключително важна за работните места, за да може да има и ново поколение, което да се занимава с този занаят. Ние сме доволни много от работата и благодарим на докладчика. Uh, Благодаря, госпожо председател. Две неща искам да спомена. Накрая в текста се говори за подкрепа на рибарските общности, но те се подкрепят, те се подкрепят сами. Те хората ри, ловят риба и общностите, в които работят, са малки общности. Има естествено големи предприятия, но повечето е, рибарски предприятия са малки предприятия. И в такъв смисъл е, рибарството върви ръка за ръка с туризма. И е, общностите, в които рибарите живеят, зависят до голяма степен от техната дейност. Е, това трябва да бъде отразено в нашия документ също. Тази инициатива говори за подкрепа на общата морска и рибарска политика, но е, ситуацията е доста катастрофална. От 1973 година Морските рибните запаси намаляват катастрофално. Понякога в някои региони няма никаква, никаква риба. Политиката не постига своите цели. И е, тази система на квотите е смешна. Трябва да се върнем е, към първоначалните цели на рибарството, т.е. риболов в национални води където от незапомнени времена рибарите са се грижили за рибите и е, са поддържали запасите устойчиве. те са развивали и предавали своите умения от поколение на поколение. това са важни исторически традиции. Нека да се спра на две страни Норвегия и Исландия. И двете не са в Европейския съюз и в двамата случаи те не прилагат нашата политика. Те си имат свои норми и правила. И при тях рибните запаси, запаси се развиват много добре. Те се грижат за устойчивото опазване на рибните запаси имат много видове риба, риба и те се размножават много добре. Ако погледнете Исландия, ще видите, че те не изхвърлят оловени е, риби. Ако погледнете Обединеното кралство, много малко риба се лови. А исландците си успяват да се грижат за устойчивото развитие на своите собствени води. Едно от положителните неща е, че те не изхвърлят овловените риби отново в морето, кое, когато и те, които умират в крайна сметка. Um, Благодаря. Мисля, че много от нас тук в залата споделяме еднаква загриженост за квотите за изхвърлянето на улов. Това са проблеми обаче, които е, засягат и други части от света, свързани с климатичните промени и така нататък. Е, това налага много, много е, тежести и напрежения на рибарските общности, особено в по-малките крайбрежни градове. Какво предвиждаме ние да направим до 2020 година? Трябва да има подкрепа за тези общности и мисля, че насоката на проектостановището е много добра. Така, отчитам идеята за диверсифициране, за уменията за предаването на уменията в поколенията и така нататък. Смятам, че като цяло доклада върви съвсем в правилна посока. Благодаря. Няма други, които се интересуват от рибарството тук. И затова давам думата на представителя на комисията, госпожа Такуни. Yes, good morning. Um, I'm Flamin Takonia. Work... Добро утро. Аз работя в Генерална дирекция морски въпроси. Искам да кажа следното. Ние нямаме определени коментари по този текст. Исках само да уточня някои неща, а именно предложението се съсредоточава много върху подкрепата за рибните общности. Има цяла глава по този, посветена на тази тема. И В рамките на преговорите ние също се застъпваме за този въпрос, а именно устойчивото развитие на ридните общности и се опитваме да подчертаем важността на този проблем. Фондът е един от, една от мерките за подкрепа на рибарството, а държавите членки трябва в крайна сметка сами да преценят кои мерки да бъдат приложени за подкрепа на рибарските общности. Ние много разчитаме на решението на държавите членки. Искаме просто да ви кажем, че ние ще продължим да се застъпваме за прилагането на тази глава. Предложението залага нов поврат в сравнение с, предишните инструменти. предишните а, мерки до голяма степен имаха негативен ефект, като изтъргване на морското дъно за миди. Ето защо ние сега искаме да се опитаме заедно с държавите членки да се съсредоточим главно върху устойчивото развитие на рибарството. D'accord, merci Madame la Présidente. Rapidement pour euh, remercier. Благодаря. Това е госпожа Фонтания докладчика. Благодаря на всички изказали се. Ще отчета коментарите. Мисля, че е много важно да направим изменения, особено за положението с младите. Надявам се, че ще свършим добра работа и благодаря на всички. Très bien. Alors voilà une contribution. Добре, много. Съществено изказване, това беше е, шега. Е, на 10 юли ще подавате изменения, през септември ще гласуваме и с цел да влязат е, на същата сесия. На 28 ноември се очаква да се приеме текста в комисията по рибарско дело, а в пленарна зала вероятно през януари. Но ще видим и с юридическата база. Е, всъщност, е, в зависимост от е, естеството на работата е много различен е ритъма на работата на комисията. Мога ли тук сега да задам един чисто политически въпрос. Евентуално да изпратите един имейл на всички е, членове да се появят тук в 11.30. имаме е, визита. За първ път е, при нас ще дойде генералния директор на Международната организация на труда. Нека да има достатъчно хора тук защото в края на краищата ние искаме да поддържаме отношение с МОД. За нас тя е основна. С което приключихме 18-та точка от дневния ред и започваме точка 19. -та. Госпожа Язловецка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 Благодаря за всичките 155 изменения, които ми предадохте. Вие, сте, вие бяхте много активни и това участие показва колко, голямо, колко голям е интереса към този въпрос. Е, този интерес не се отразява в присъствието на колегите в залата, но имахме промяна на дневния ред. Така че до някъде това е разбираемо. Но най-важното е приложението на текста. Аз за себе си мога да кажа, че се опитах да изработя компромиси, които обобщават най-продуктивните предложения. Ще се спре на следното. Повечето изменения, мога да кажа, ще бъдат приети, но няма да се съглася с унези, които са против цялата идея. Например, изменение 145 или пък изменения, които отхвърлят или са против принципа на предпазливост, като изменение 13 и 14. Е, те са против борбата срещу бедността и социалната социалното изключване. Аз смятам, че въпреки кризата трябва да предприемем мерки, насочени към трудовия пазар. Трябва по-активно да помогнем на нашите граждани традиционните подходи до момента не са достатъчни. Това се вижда. Всички изменения, които искат да увеличат заетостта, да увеличат работните страна и да подобрят стабилността, да активизират нашите граждани, да ги мотивират да търсят работа, всички тези изменения имат моята пълна подкрепа. Аз е, видях, че не всички е, колеги са разбрали параграф 4 неговото значение. Е, тук става дума за традиционния модел на социалната държава. Трябва по-скоро да активизираме. Аз говоря по-скоро за активизиране на, мод... на модела. искам да дадем на гражданите инструменти за по-бързо адаптиране към трудовия пазар. И се надявам този параграф да бъде подкрепен от моите колеги. И може би още нещо. Седем, осем, девет и единайсет. Това са изменения, коя, които аз бих искала да подкрепя. Сега за единайсет не съм изцяло сигурна, че

за които аз не съм сигурна какво целят. Например, 33. Дали трябва да се инвестира главно в е, образованието? Не знае дали това е панацеята за решаването на всички наши проблеми. 36, 37, 38, те ще бъдат включени в, компромис, в, в компромисите. Сега за 38. Това е важно изменение, защото тук става дума за борбата срещу черния пазар. Господин Попакис, благодаря на господин Попакис е, за неговото изменение, защото трябва да се борим срещу нелегалната заето. Сега, за 35. Благодаря и на колегата, който насочи вниманието ми върху малките и средни предприятия. Казва се, че ние не използваме достатъчно добре потенциала на малките и средни предприятия. 34 до 36, 57, 5 и 6 ще бъдат включени в компромиса. Сега за изменение 60 госпожа Сая. Тя предлага да се оцени да се оценят държавите членки критично по отношение на социалните инвестиции. Но това не знае дали ще подобри ситуацията. Трябва да гледаме как се прилага политиката. 61 и и 3 ще бъдат включени в компромис 68, 69, 70 също. А що се отнася до 72? Искам да помоля автора за уточнение, защото тук се говори за гаранция на а, достойни доходи на уязвими хора. Какво се има предвид? Седем... Сега по-нататък за изменение 77. Мисля, че не трябва да говорим само за устойчиви нови работни места – Имаме много несигурни работни места, нестабилни работни места, които би трябвало да бъдат обхванати от тази мярка. 82-34-96 също ще бъдат включени. Сега за 92 искам да помоля и тук за уточнение. Какво се има предвид под създаване на, на, на специални условия, които да подобрят условията на трутане. Сега за 93. За 93 подкрепям това изменение. 88, тук се предлагат превентивни мерки. Приемам ги. 80, 100, 102, 103. 108, 109, 111 ще бъдат включени. 107. Мисля, че тук трябва да сме положителни, нас, положително настроени. Трябва да говорим за това, което искаме да постигнем, а не а, това, което а не да говорим за това, което искаме да премахнем. Би трябвало да говорим за заетост, а не за безработица. Сега, 114. Тук също ми е необходимо уточнение. Какво се има предвид, когато се говори за заетост, за неквалифицирани или нискоквалифицирани работници? 120, 129 ще бъдат включени, но 118, за 118 искам да помоля госпожа Геншер да изясни какво има предвид, когато, казва за, когато говори за създаване на добра атмосфера в училище. Аз разбирам, че тук става дума за проекти, за проактивната нагласа на децата спрямо трудовия пазар. 124. Тук също бих искала да имам някои уточнения. Говори се за социални инвестиции, които е, да се случват и в домове за възрастни хора. Сега аз това не го разбирам. 125, 126, 130, 131, 134, ще бъдат включени. Сега 134. То, това е също изменение, което не ми е ясно. Възрастните хора трябва да бъдат поощрени да работят и то чрез разумни подходящи мерки. Какво означава това? 144, 145, 6 и 7 ще бъдат включени в компромиса. 149. Bardzo podobały mi się rozwinięcia zapisu. 147 и 8 и 9. Това са хубави предложения, защото те отиват стъпка напред в сравнение с оригиналния текст. И тук се говори за конкретни мерки за инвестиции. 153. Тук не съм убедена дали фонда за глобализацията е именно фонда, който трябва да предостави средствата за социални инвестиции. И така, благодаря отново за всички изменения. Вие допълнихте моята работа. Благодаря за това. За съжаление, не можах да включа всички идеи в моя оригинален текст, първоначален текст. Аз ще обработя тази седмица е, предложенията и ще ги изпратя на докладчиците в сянка. Всички вие ще получите версия и ще може да ги представите във вашите държави членки. Благодаря. Мадам Пападопло, Госпожа Пападопло, но преди да ви дам думата, искам да кажа добре е, дошъл, дошли тук в залата на една делегация от е, местните власти на район Жиронда. Те са тук, за да видят как е, работиме по е, многогодишната финансова рамка. Добре дошли! Надявам се, че ще може да останете с нас след 20 минути. Ще когато срещнем новият генерален директор на Международната организация на труда, но пък може би имате и по-добри занимания. Госпожа Пападополо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика от името на социалистите и демократите за много добре написания доклад. Много високо го оценяваме някой от е, е, членовете на НП, както и докладчикът, която идва от Польша, разбира, че економиите не са единствения начин да се реши кризата и да се върне Европа е, на добри релси. знам, доколкото разбирам, ние имаме 28 изменения и поне половината от тях ще влязат в компромисни изменения. Разбира се, можем да обсъдим и останалите, защото ако и те бъдат подкрепени, доклада ще стане още по-изчерпателен. Ние подчертаваме, че економическата криза се отрази много дългосрочно на економическия растеж, на спестяванията, на хората, но също и на качеството и количеството на публичните инвестиции в Европа. В изменение 13 споменаваме това и считаме, че е, мерките за економии, които нанесоха отрицателен е, ефект върху развитието в Европа, е, трябва да бъдат заменени с мерки за устойчиво развитие и създаване на работни места. В също казваме, че бюджетното консолидиране трябва да върви ръка за ръка с стратегия за инвестиции за устойчив растеж и добра заетост. А също така да покажем по-голям ангажимент, т.е. страните членки да покажат по-голям ангажимент, както и институциите, за постигане на целите на стратегията 2020, защото целите, според нас, целите на Стратегия 2020 не се е, застъпват достатъчно в политиките на страните членки. Заетостта от 7,1% от 2008 е стигна до 10% в 2010, обаче има много голяма разлика между южните и северните страни на Европейския съюз. 80 милиона европейци са застрашени от е, бедност. Също много по-голям брой и младежи, и възрастни са бездомни. Липсата на умения са една от причините да няма достатъчно предлагане на уменията, които търси трудовия пазар. Има изпад на доходите. Всичко това са проблеми, които могат да се решат с много по-различни мерки от е, чистите економии. Трябва да има целенасочени социални инвестиции за постигане на стратегия 2020, да се създадат висококачествени места, да се модернизира социалната и финансовата система в полза на хората. А как да се създаде прилична заето с прилични заплати, е, това са неща, които трябва да се решат. Говориме за професионално обучение за, в съдружие с частния сектор и да се да, за да създаде сигурност и гъвкавост на трудовия пазар, а също така и да се намали зависимостта а, и възрастта за пенсиониране. Това е основната теза на нашите 28 изменения. Очакваме с натърпение срещите ни с докладчика и докладчиците в сянка, за да дискутираме как можем да подобрим този доклад. Thank you, Madam President. Um, our shadow on this. Uh... Благодаря, госпожо председател. Е, нашия докладчик Сянка не може да бъде днес тук, но аз ще представя неговите коментари и е, като цяло те са доста положителни. Благодаря за вашето положителен коментар, за, за вашия положителен коментар на измене, по изменение 106. Сега за други изменения. 72 е, за социалната сигурност. Е, аз бих се спряла в повече подробности на това. И параграф 4. Ние ще погледнем въпрос още веднъж. Искаме да сме по-точни тук. И смятаме, че някои от елементите могат да бъдат осветлени по-положително. Но по принцип, по принцип, ние сме съгласни с посоката, в която се движите и с удоволствие очакваме бъдещото на сътрудничество по компромисите. Е, Председателката няма други желания за изказващи се, затова давам отново думата на нашата докладчица. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите. Благодаря и на колегите, които дадоха идеи. Искам да ви уверя, че не само полската делегация в НП, но и всички останали национални делегации в НП споделят нашето становище. Ние искаме да променим менталитета, парадигмата. Това също говоря, за това също говоря в нашия документ. Социалната държава трябва да активизира гражданите си. Ние не сме достатъчно богати да инвестираме в тези, които не се е, справят добре е, на трудовия пазар и остават да живеят в бедност. Ние трябва да направим така, че гражданите да се чувстват отговорни за своите деца, да ги образоват, да мислят за това каква работа ще намерят те в бъдеще, за да станат нашите граждани по-активни. Много талант има сред нас, младите хора имат много амбиции. А, те могат да търсят и се налага да търсят работа и в Штатите, пък дори и в Китай. Просто изтичат нашите мозъци от Европа. Трябва да обърнем този процес трябва да можем да подадем ръка на нуждаещите се и е, политиките ни да са насочени към това хората да стават по-активни и по-отговорни. Много се радвам, че вие се съгласявате с основната насоченост на моя документ и смятам, че с общи усилия ще представим един много добър документ, който може да промени менталитета и отношението към социалните инвестиции. Очаквам нашата среща. Председателката 10 е срока за изменение, с което ви съобщавам, че заседанието се прекратява до 11.30, когато очаквам всички наши членове да са тук в залата за срещата с господин Ги Ридер, генерален директор на Международната организация на труда. Bien, chers collègues, euh, je vous propose de, de reprendre nos travaux. Предлагам ви да започнем отново нашата работа. Е, за мен е огромно удоволствие да приветствам добре дошъл Ги Райдер, генералният директор на Международната организация на труда, току-що е избран. Казвам току-що, защото, доколкото знам, на 28 май сте били избран. Тоест, ние сме на първата, първия парламент, който ще има честа да обмени мнения с вас. За нас е много важно да ви видим и да обменим мнения по ред причини. Първо поздравления за вашият избор. Вече писменно ви поздравих, но ми е много приятно да ви поднеса поздравление и лично. Имаш, Лоя, доколкото знам, много кандидати. Не е било никак лесно да се стигне до този избор, но а, вашия жизнен опит, вашия профил професионален и опита ви в МОД ви е позволил да победите в а, тази надпревара. Е, пожелавам ви много успехи в далеч не лесната ви работа в нашата комисия ние поддържаме отношения с вашата организация и тези отношения са много важни по няколко причини. Сега, по време на нашия мандат, искаме да сложим е, още по-голям акцент е, върху взаимоотношенията между е, парламента и МОД и е, по-специално в три аспекта. Първо, за основните конвенции. Ние сме наясно, че е, тези конвенции не са още ратифицирани от всички страни членки на ЕСА и това ни безпокои. Защото МОД се появи в едни исторически условия и е, нейните ценности се споделят от всички. Но в страните членки е, като че ли си представят, че това, което препоръчва МОД, е, се отнася за развиващите се страни, а ние сме над тези неща, защото сме ги постигнали вече. Но смятам, че е, нашите страни трябва да дадат пример и, и най-основния, най-лесният начин да се направи това е да ратифицираме конвенциите на МОД. Второ, в е, контекста на кризата, как, се поставя въпроса и как, как вие можете да участвате в дебата за световното управление. Не става дума само за, примерно, как действа Международния валутен фонд, а и въобще целият този, всички тези социални шокове, които бяха изпитани в контекста на кризата. И накрая ние като парламент подехме инициативата да подкрепим, вие сигурно си спомняте, вашата инициатива за конвенцията за домашните е, помощници. Мисля, че е, има какво да почерпиме взаимно от опита си. А във всички случаи искам да отдадем е, дължимото и на вашата предшественичка, благодарение на която ние започнахме така плодотворните контакти с вас. Нашата делегация в е, Женева ще е, също ще даде възможност е, в един момент и да ви поздравим. Давам ви сега думата, господин Райдер. И след това, разбира се, както знаете, ще дам възможност и е, за сесия на въпроси и отговори. Добър ден! Благодаря, госпожа председател, за това въведение. Аз искам да благодаря за възможността да говоря пред вас тази сутрин. А, ние всъщност продължаваме диалога, диалога между МОД който се разви много плодотворно през последните години. Ние мислим заедно, защото това е всъщност най-важното. Как да продължим диалога в една среда, която е много проблематична и много трудна. Това са обстоятелства, които изправят големи предизвикателства пред нас. Трябва да съдълбочим сътрудничеството си между МОД, Европейския съюз и вашата комисия. Нека да ви представя становището на от Женева. Най-напред МОД много високо оценява вашата подкрепа и вашия дневен ред, възможността и способността, която ви е, а, а, успявате да представите, а именно, че прилагате на практика това, което говорите. А, моят директор и аз сме на мнение, че ние споделяме общи ценности, общи цели. И е абсолютно естествено да работим заедно. Може би аз мога да представя някои от въпросите пред вас, които ни занимават и евентуално да се опитам да дам някой от отговорите. През 90-та годишна история на МОД, МОД е успявал да бъде двигател в областта. Е, ние сме се застъпвали за социалния диалог, за равнопоставеността и винаги сме се опитвали да поощряваме економическото развитие, което да върви ръка за ръка с социалната справедливост. Това е същината на нашата организация. Преди 90 години, аз мисля, че мога да кажа, без да изкривявам историята, мога да кажа, че Европа, Европа е била региона и е била страните, които са осъзнали, че тези цели са важни. Европа си, си постави тази цел. а именно да се постигне социален прогрес и социална справедливост. Днес мисля, че историята на МОТ е уникална. Днес виждаме, че Европа е в ситуация на криза. Тя е глобална криза, но е, събитията в Лос Хабос на срещата на Г8 ако някой е следвал развитията там, ще се епицентъра на кризата е в Европа. Трябва да намерим решение на кризата. И тук виждаме един парадокс. Е, държави, които са се е, вдъхновявали от Европа, всъщност тези държави имат възможности е, да продължат и да продължат економическата динамика, нещо, което, е било е, нещо, което не е било типично за тях в миналото, например Латинска е, Америка. Те имат възможност да продължат да напредват в социалния диалог. Това не е само потенциал, той се реализира. В Азия също виждаме тази тенденция. Има една социална динамика – често понякога е, казваме, че социалното измерение на нашите политики не е достатъчно, но мисля, че а, тенденцията в доста от тези страни, а, дори даже и Китай, в тези страни започват да се, отдават, да се отдава все по-голямо внимание на социалния аспект. Е, Китай все повече започва да се съсредоточава върху благодействието на работещите и това с право. Но на дневния ред се поставят и а, социални права. То, Китай е една страна, а, където има много предизвикателства, но социалната защита е нещо ново и колкото да е изненадващо, тенденцията се вижда и в Африка. Е, в Африка също се забелязва един сравнителен економически възход, комбиниран с е, социална справедливост. И така, в същото време Европа е сякаш в една се намира в една нисходяща е, тенденция. Трудно е да се поддържа една възходяща тенденция в крайна сметка. И така, е, нормално е да говорим по тези проблеми. Казвам го, защото е, искам да направя две заключения. Най-напред, е, е, това е, не е свят, в който е, властва песимизма, напротив, оптимизма властва. На второ място, Европа, независимо как ще се развиваме през следващото десетилетие, Европа ще има водеща роля, няма съмнение за това. Така че отговорността ни е много голяма. Какво означава това за МОТ и за Европейския съюз? Най-напред и вие споменахте някои въпроси, започнахте с ценностите, с основните права. Аз съм абсолю, абсолютно сте прави. Основата на МОД е в признаването на основното право на работа. Имаме 8 основни конвенции, както ги наричаме ние. И е, трябва да кажа, Европа има добра традиция в този смисъл но тези конвенции не са универсално ратифицирани и ние нямаме възможността да предизвикаме и да, да наложим универсална ратификация. Това е голям дебат, но това, което искам да подчертая, са резултатите, които МОД може да генерира от своята настояща система, нещо, което понякога ние смятаме, да, е, ние смятаме понякога, че не сме постигнали достатъчно. МОД въпреки това постига добри рез, резултати, много добри резултати и аз опитвам въпреки това да бъда скромен. МОД работи с задлъжнели страни и тъй като е, ние сме отворени в този аспект. Европейския съюз използва тази възможност за а, търговски споразумения. Ние работим с организации работодатели и работници и служители. Това има много благоприятно влияние върху международната общност, отвореност към демокрацията. Това е важен резултат. Така че МОД споделя основните права и е хубаво, че Европа използва тези въпроси за поощряване на промените. Мисля, че това е изключително важно. Сега, отговор на кризите. Това е друга област, в която Европа и МОД си сътрудничат много добре. Uh, През 2009 МОД е, прие един е, документ, е, който излага основните си верою, а именно, че начините, по които страните членки следваше да реагират на кризата. Това е 2009. Тогава още стана ясно, че освен всичко друго, ние се сблъскваме и с глобална социална криза, когато вече започнаха финансовите удари да се отразяват на заетостта. Мисля, че този документ имаше известно полза за Европа, пакта за заетост, така наречения документ. Ясно стана, че създаването на заетост трябва да е в, основ... в центъра на реакцията към кризата и че не може да се е, ограничават правата на работниците и социалния диалог – като това в края на кращата не е самоцел за нас. Аз наблюдавах как политическия дебат вървеше нагоре и надолу. 2008 започнаха разговорите в Г20 и ние имахме своите колебания. Разбира се, отначало, се твърдеше начало, че като се оправи финансовата система всичко ще се оправи. 2008 до началото на 2009 това беше основната теза в Питсбърг 2009, но до октомври 2009 вече когато ние приехме пакта за заетост, вече и Г-20 започнаха да говорят за заетостта като основен механизъм за възстановяване от кризата. Кризата междувременно дойде в е, Европа, отново е, засегна финансите и задлъжнялостта. И отвъд океана пък се постави въпроса за заетостта. И нека сега да си помислиме 3-4 години след като се включиха всичко това всички тези призли, приливи и отливи на финанси, на създаване на заетост, дали се създаде една ефективна и последователна политика за реакция на кризата? Аз лично смятам, че ние заедно трябва да търсим по-голяма последователност, по-голяма възможност да отчетем всички аспекти на кризата и съответно необходимостта да се реагира на всички тези аспекти. Някак си ние се хващаме в този, това движение на клещите в, само в една посока е, с чувството, че една политика ще ни доведе до е, успех, но фискалната консолидация трябва да е съчетана с растеж, и с заетост, а също така и с справяне с социалните проблеми в нашите общества, които са стигнали до ниво, което не бива да бъде търпяно. Това, според мен, са нашите предизвикателства. Ние не можем да си затваряме очите и трябва да си обединим усилият. И моето послание, ако ми позволите към вашата комисия, госпожо председател, е, че МОД се интересува изключително много, а и е много е, нетърпелив, така да кажа, да се работи с е, вашата комисия, за да се е, постигнат адекватни реакции към е, сегашната ситуация. През 2010 година започнахме много положителна работа с Международния валутен фонд. Проведохме една съвместна конференция, като точно конкретните начини да сближим тези не конкуриращи се, но все пак е, противоположни политически цели на нашите две институции. Е, постигнахме много сериозни е, така, сближавания, които после бяха поставени под въпрос от събитията, но пак можем да вървим в тази посока. Надявам се, че влиянието на МОД в е, ЕС се счита за е, важно, определено за институциите, това е така. Но въпроса, който е, много от нашите членове дават е МОД не е ли редно да има по-директно място в социалните политики на национално ниво в Европейския съюз? Действително, ние не сме заемали кой знае какво място в тези политики. Бяхме своего рода пожарната команда, която се намесваше, когато нещата станаха много е, напечени. Ние работихме с е, тройката е, с цел за преодоляване на политики, на последиците от определени политики. Ние не не формулирахме, нямахме роля в формулирането на политиките, винаги ни викаха да се справим с социалните последици от тези политики. И именно това е един аспект, който трябва да разработим. Ще говоря и с комисара Андрош утре по този въпрос. Освен това, трябва да е ясно, че нямаме и много време. Обстоятелства да са такива, че трябва да реагираме много бързо. Има някои елементи от нашата програма, които ми се иска, ако имате възможност да сложите и вие вашата програма. Ще има европейска регионална среща до година. В Осло сте поканени. Правителството на Норвегия организира тази среща. Тя е една регулярна среща, но в момента тя се провежда в едни много по-спешни обстоятелства. Аз лично се надявам да можем да работиме по, в по-тясно сътрудничество с вас, защото тази конференция според мен трябва да даде отговор на някои от проблемите и предизвикателствата в Европа. И ние трябва да можем да дефинираме тези е, проблеми без да отричаме и постиженията на миналото. Нищо в е, Женева не приемаме за даденост за винаги. Винаги сме готови да приемем идеи и предложения, които ще бъдат от полза и за МОД, а и за вашата работа и за гражданите на Европа. Благодаря, че ми давате възможност да кажа няколко думи и сега с удоволствие ще участвам в Председателката. Благодаря това, което вие говорихте за ролята на вашата организация и програмата на Европейския съюз в рамките, провеждана от тройката, ние действително вече е, гласувахме нашето становище, че МОД трябва да бъде част от тройката – Имахме доклад, на който аз съм автор, и там изрично упоменахме, че МОД трябва да бъде е, основен участник в е, тройката. Струва ми се, че това е напълно резонно. Е, надявам се, че ще получим мнозинство за този документ и в пленарна зала. Сега давам думата на а, нашите депутати, господин Ори. Köszönöm szépen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 го познавахме като сътрудник на господин Мозавия. Той отговаряше и за нашите контакти с Международната организация на труда. Така че имаме преднина и не трябва да започнем от нулата. От името на парламентарната група на НП искам да ви, да ви поздравя с добре дошъл при нас и също така да ви поздравя с избора ви за генерален секретар на МОД. Ние отдавна водим диалог помежду си и ценим високо жеста ви с вашето присъствие тук смятам, че е излишно да се споменава каква роля играе МОД за Европейската социална харта. Искам само да спомена, че МОД има важна роля във всички части на света, не само в Европа, в развитите страни, също така в Азия и в Африка тези части на света по някакъв начин се явяват конкуренция за нас, а вашата организация е един вид посредник и вашата перспектива може да бъде изключително полезна, за да съставим ние наше мнение. Вие познавате и много отдалечени части от света, като например Бирма. Спомням си, че още преди десетилетия Бирма беше в полезрението на Международната организация на труда. В момента трудовият свят преживява криза и проблеми като безработица, заетост са в центъра на нашето внимание – трябва да посвета, посветим все повече внимание на социалните последици от е, развитието на пазара на труда. В Франция, в Холандия, е, в е, Гърция трябва с неудоволствие да установим, че социалното недоволство расте все повече. За нас това означава, че общественото мнение се променя и хората стават е, все по-нетърпеливи. Това означава, че някои от начините на работа на МОД, които имат 90 годишна история и които изискват съответното търпение, трябва да бъдат преразгледани в днешната ситуация на криза. Виждам и още един важен аспект, който следва ние да наблюдаваме отблизо. Той е свързан с Международния валутен фонд. Множество държави имат нужда от подкрепата на Международния валутен фонд и за това е важно да се види обстоятелството, че Международният валутен фонд предлага помощ, но а, не се радва на много висока популярност в държавите. Точно в тази посока МОД може да ни бъде от полза, а именно за да имаме ясен поглед върху ситуацията. Благодарим ви много за поканата на следващия конгрес, следващата среща на МОД в Осло. Представители на Европейският съюз ще бъдат в контакт с вас. Също така бихме ви посетили с удоволствие и в централата в Женева. Вие също имате пряка връзка с нас и от името на политическата група на НДП. Искам да ви уверя, че се радваме да работим и за бъдеще конструктивно с вас. Благодаря, госпожа Мартин. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да поздравя, да ви поздравя с, вашия, с избора. и добре дошли при нас. Искам да кажа, че ние може да се осланяме на вас като на приятел. Може да надграждаме над нашите контакти. И не е преувеличено, ако кажа, че е, да не е преувеличено да кажа, че смятаме, че ръководството на МОД във ваши ръце е правилното ръководство. Надявам се на конструктивна, но сътрудничество в бъдеще. Ние споделяме общи цели, общи ценности. Това проистича от историческото развитие на нашите организации. Така че е логично да очакваме добри резултати от съместната си работа. Но трябва да знаем, че в днешния свят се мисли краткосрочно, мисли се за печалба предимно. Това е трудна ситуация. Ако искаме да се движим напред, възможностите са доста трудни. Е, ситуацията е сякаш ние гледаме в задното огледало, а не, в, а не напред през прозореца. Намираме се в най-трудната криза след Втората световна война и изходът още не се вижда. Трябват ни идеи, трябват ни харизматични ръководители. Надяваме се вие като генерален директор на МОД да спомогнете за това. Работниците и служители в Европейския съюз имат нужда от едно възходящо развитие, особено хората в задлъжнелите страни. Е, техните погледи са отправени с надежда към Женева. Искам да задам въпрос за заетостта. Изготвили сте интересен доклад за заедостта в света. Това е доклада за 2012 година. Езикът е много ясен, разбираем и правите не само един преглед на е, диахронията, а давате и предложение за бъдещото развитие на ситуацията. И така въпросът ми е, как виждате този капан на спестяванията, където високо квалифицирани работни места биват загубени? Вие знаете действията на тройката, познавате докладите. Виждате ли някакво противоречие между тези доклади и, и вашата концепция. Можете ли да ни кажете как ние може да помогнем да сме ви полезни във вашата работа, не само по отношение на работата ви с трети страни, а и по отношение на работата ви в Европа. И още един въпрос. В днешния свят виждаме, че все по-високопарни думи се говорят, които нямат много връзка с действителността. Какво означава това? Говори се непрекъснато за реформи в социалната сфера, но в крайна сметка не се получават реформи, не се провеждат реформи, а съкръщения. А как виждате вие правилото, нормата за минимално заплащане? за минималните стандарти, за минималните социални осигуровки. Бих искал на европейско равнище да е, МОД да успее да наложи своите норми. Е, болните хора, безработните хора не бива да са изоставени на произвола на съдба. Се, се Оставям всички да говорят толкова колкото искат, за да могат и да представят и себе си и своите виждания. Госпожа Харкин. Thank you, uh, Mr. Ryder. Um, I'm representing the ALDE group here, the Аз представям тук групата АЛДЕ. От Ирландия съм. Добре е дошъл, искам да ви кажа първо. Ние познаваме вашия предшественик, смятам, че можем да си позволим да го наричаме така вече и работихме много удачно с него. Първият ми коментар е, че МОД е, много помощ ни оказа по въпросите, по които споменахте, е, защото тези теми с ваша подкрепа се наложиха в парламент. Но Основното ни безпокойство в момента е, е всичко, което се случва в момента. Нещата така ни е, заливат, че едва ли не, не сме наясно откъде да започнем да си задаваме въпросите. Вие казахте, че фискалната консолидация трябва да върви ръка-ръка с заетост и социални мерки. Ситуацията се променя. Някои правителства <laughs> просто нямат пари да инвестират, а други, които имат, не смятат, че трябва да го правят. От друга страна, малкият бизнес има нужда от помощ. Аз виждам какво се случва в Ирландия, това, което се случва и в, в Италия, е направо ужасяващо. И ние говорим за растеж, но какво, как, какво е това и как се постига? А, говорите, че има много, много посочни измерения. Кризата точно така е. Но въпрос е компаниите какво да правят е, и всъщност да задам въпроса така, има ли някакъв начин по който вие можете да помогнете да се постигне, да се направи някакъв напредък? Е, действително, според мен предложението МОТА да влезе в тройката би било удачно. Така че е, обикновените хора, работниците да виждат, че имат някого зад гърба си там. Не искам да говоря прекалено дълго. Нека да ви задам един последен въпрос. Ако погледнете какво се случва в Европа, Гърция, Италия, Ирландия, това е едно, но вижте какво се случва в Германия и Полша и Финландия. Значи определено има, има някакъв повратен момент, но всичко това са граждани на Европа. И е, те все си мислят, че проблемите се пораждат е, другаде. Е, това е вярно и за Гърция, и за Ирландия, и за Германия. И някак си не е ясно на всички, че проблема е общ. Добре, добре, е, може би можем да приемем, че общата валута не е била достатъчно адекватна за целите си. Но как, как да търсиме солидарността? Е, солидарността не е в това да кажем аз бях прав, а ти грешиш. Е, знам, че всъщност ви задавам невъзможни за отговор <laughs> въпроси, но ми е интересно просто е, да чуя някой интересен отговор. Председателката Томас Хендел и после Томас Ман. Ja, zunächst, Generaldirektor Recht. Господин генерален директор, първо искам да ви поздравя за това, че бяхте избран. Видяхме, видях във вашата биография, че ние двамата имаме общ происход. Работили сме в синдикатите. Имам три сравнително кратки въпроса. По време на посещението ни в Женева имахме възможност да се запознаем с идеите на МОД за така наречената социална платформа. Ставаше въпрос за една базисна осигуровка за заетите в цял свят. Знаем, че тази основа е доста по-ниска в развиващите се страни, отколкото в Европа. Искам да ви попитам на какъв етап се намират тези ваши идеи и дали можем да получим повече информация като парламент. Второ, в връзка с кризата и с усилията за економии, не само в други държави на света, а и в Европа започна съкръщение и урязване на синдикалните права, например правото на стъчкуване в Италия и в други държави имаше такива стъпки. Има ли някаква официална позиция на МОД по този въпрос? И третият ми въпрос – работата на МОД е доста добре представена в нашата комисия. Ние я познаваме, но извън това не е много ясно какво прави МОД. Имате ли идея как може да се популяризира дейността на МОД и в другите европейски комисии на парламента? Как можем да въвлечем комисията по-силно в нашата работа? Томас Ман и след това госпожа Штайнрук. И аз ви благодаря и ви поздравявам. Аз също съм германец. И мога да кажа, че МОД е естествен партньор за работа не само на нашата комисия и на парламента. За нас всички резолюции в подкрепа на ваши действия действително са от сърце. И винаги се опитваме да намерим едно компромисно решение между краткосрочни действия и такива идеи, които имат последици и ще бъдат важни за бъдещето. И аз много трудно мога да направя избор между а, обединение, което касае държавата и, и такова, което подкрепя фискалната политика. Разбира се, че трябва да се опитаме да направим нещо за хората, но а, фискалният а, пакт за мен като християн-демократ е нещо необходимо а, в сегашния момент. Тоест ние трябва да пестим, за да имаме средства, които да инвестираме по-късно. И а, за мен а, солидарността не означава а, сега да, а, да инвестираме в нещо, което няма бъдеще. Онова, което ми се случва, струва важно е а, може би мод да бъде мост между противопоставянето на а, пакта за публичните финанси и за фискалната политика, а, за да нямат хората усещането, че е, държавата работи срещу тях. Вие разказахте за ситуацията в е, Азия и в Африка да се изградят е, системи за социална закрила. А, искам да ви попитам за Китай. Това е някаква а, пиар мярка ли е или е истинско намерение? Защото ние непрекъснато виждаме отношението към заетите в Китай. И това, че а, им се налага да се преселват, защото а, някой залива родното им село, за да построи дига, а, моят въпрос е дали е, това са само опити за а, социална закрила и имам предвид не само Китай и други държави, в а, африкански държави, които все още са диктатури и много хора се оплакват, че нямат никакви права ние в Европа сме а, водещи в а, тази посока. Надявам се, че можем да направим повече за тях. Благодаря. Председателката, добре. Последно. Благодаря и а, една социал, е, е, един член на Социал-демократическата партия и член на синдикат ви поздравява. Имам три въпроса глобализацията и нейното въздействие върху пазара на труда в Европа. Колегите в различни европейски държави непрекъснато са конфронтирани с по-ефтини, по-изгодни условия за производство в други държави извън Европа. Не знам дали това е единствения начин за оцеляване на световната економика. За какво трябва да сме готови ние в Европа според вас? Трябва ли да очакваме, че повечето работни места в производството ще изчезнат от Европа или трябва и ние да вървим в посока повтиняване на труда? Втория ми въпрос. Преди две седмици посетихме Европейската централна банка и там ни информираха за това, че нашите условия на труд и нашето заплащане трябва да бъдат и за в бъдеще все по-гъвкави, за да останем конкурентоспособни. А, на моя въпрос по какъв начин Отначало имаше мълчание, с кого да се конкурираме, попитах аз. Не получих отговор на този въпрос. Искам да попитам с кого а, според нас трябва да се конкурираме и спрямо кого трябва да бъдем по-конкурентно способни. И третия ми въпрос. А, често пъти а, МОТ е критикувал липсата на минимални работни заплати в а, Германия и факта, че все повече временната заетост се налага над постоянните работни места и че ситуацията в Германия може да се отрази отрицателно и на други държави, като отрицателен пример. Смятате ли, че това действително отговаря на истината? Благодаря. Euh, преводачите ще бъдат с нас до 12.30. Имайте предвид, че до тогава имате време за отговор. Е, това са доста, доста въпроси, на които да отговоря за 7,5 минути, но ще се постарая. Най-напред благодаря, благодаря за интереса и за добрите приветствени думи. Аз ще напусна тази зала Окорожен. а не защото съм намерил отговор на всички въпроси, а е, поради факта, че всички се интересувате от тези въпроси и това е добра изходна точка за пъти, по който искаме да вървим заедно. Общия коментар, който искам да направя към тази дискусия, общия коментар е, е цялостната социална ситуация, е, към която препращате всички вие. Всички вие засегнахте този въпрос. Факта, че ние сме изправени пред проблеми, които в някои моменти изглеждат толкова огромни, че не могат да бъдат преодолени. колежката от Ирландия спомена, например. Не знаем как да реагираме на тях. това е... Ние, ние имаме впечатлението, че начина по който се третира кризата не е честно. Това е нашето впечатление. Не бих казал, че това е реалността. Но ако това е впечатлението, а именно, че източника на кризата е неконтролируем от хората неразбираем, то това е много трудно. Ето тук се вижда е, каква е ролята на политическото ръководство. Трябва да направим три неща. Ние сме там, където се намираме в момента, но заедно може да намерим изход и трябва да намерим изход. И ето, е, връщам се отново ако в е, времето, когато и аз е, взимах е, участие в подобни дискусии, в подобни комисии, е, хората се движат от една идея към друга идея, но важното е да видим какъв е пътя напред. Трябва ни кораж. Сега, към отделните въпроси. Мисля, че заедостта е най-важният въпрос в момента в нашия дневен ред. На нашата конференция на МОД говорихме за младежката безработица. И трябва спешно да намерим заетост, достойна заетост, достойни работни места за младите хора, които напускат университетите и училища. Аз се срещнах с хора в, е, е тех, на, на 30-35 години, които до сега не са работили, които не са могли да работят, не са имали възможност. Мисля, че всеки че имаме отговорност към всеки индивид. Това е социална драма, драма, в която нашите общества се намират и трябва да отговорят на тази драма. Трябва да намерим решение. Това е ясно. Сега за социалната, социалната защита. Ние излязохме с препоръка на нашата конференция за социалната платформа и, то, и предложихме инструмент, който не е обвързващ, но това е инструмент, който може да се ратифицира и да стане обвързващ, но той има по-скоро консултативна функция как да се осъществи по целия свят социалната защита. Ние искаме е, хората, които работят, а това са а, около 20% от населението да имат социална защита. Но това не винаги, не навсякъде е така. Имаме нужда от огромни инвестиции, за да осигурим минималната социална защита. социалната защита в Бангладеш няма да е същата както в Бразилия, но ще подобри значително живота на хората. Виждам, че тук сме на едно мнение. Правата на профсъюзите, те се размиват все повече по целия свят. Ние в нашия документ говорихме, че недопустимо а, само едностранно да се решават тези въпроси и не е допустимо кризата да подкопае основните работни права на хората. Едно от тези е, права е, е заплащането. Това е нашата позиция. Много често се говори, че да, така се случва по време на кризата, се нарушават или се уронват правата но ние трябва да, много внимателно да разгледаме различните ситуации, защото понякога и реакцията на кризите е, уронват правата на работниците. А, хората, за да си останат, да си запазят работните места, доброволно са готови да предоговарят по-недобри условия за себе си това не може да се формулира като нарушение на правилата, но все пак не е сигурно, че това е нещо добро. Няма да засягам германската политика по трудовия пазар в никакъв случай, но мисля, че едно от предимствата на Германия за трудовия пазар – пазар е, че институциите на, трудовите, на трудовия пазар са много а, силни и диалогът е много развит, а пък а, особено в южните страни този елемент е изчезнал. Една от а, трагедиите в Гърция е, че социалният диалог не съществува. Те никога не са били много силни но сега няма никой. Мисля, че тройката в момента се намества в този е, смисъл и мисля, че в Гърция е, положението е толкова драматично не само заради заетостта, заплатите, но защото са изчезнали основни институции. Китай и това, което се случва по света. Е, два и половина е, разбира, нека да обърна внимание а, аз считам, че в Китай промяната е времена, не означава, че изведнъж там се появи демокрация. Просто Китай разбра, че не може да продължава нейния модел, който изцяло разчита на износа те разбраха, че вече хората трябва не само да пестат, но и да започват да харчат е, спечеленето. Затова и е, се променят функциите на системата. Този, тази промяна едва сега започва, но натам се върви. Аз мога да говоря още, още много дълго, но нека да коментирам нещо казано тук, че е, както каза колегата от Испания, че не бивам да бъдем е, цинични. Нека да не го правим. Това е много лесно, а пък е, проблема е, те са толкова тежки, че ние не бива да изпадаме в цинизъм. Ние можем всички да участваме в решаването на проблема. Те не са проблеми на отделните хора, те са общи и всички е, трябва по някакъв начин да се включиме в търсенето на решение. За сега започваме един разговор. Благодаря ви, че ме изслушахте и че се изказахте. Аз се надявам, е, че ще я продължим. Аз лично ще получа много от това. Надявам се, че и вие. Благодаря. Разбира се, вие засегнахте някои основни моменти. Факт е, че е, въпроса за младежката безработица въобще не бе поставен, но мога да ви кажа, че той е са в центъра на дневния ред. Не знам защо, как, по каква огромна случайност тя не излезе като тема. Ние говорим за гаранциите, които да се даде възможност на младите хора, ако 4 месеца не са намерили работа, да намерят начин или да започнат бизнес, или да започнат някакво обучение. Сутринта гласувахме много важен доклад, в който призоваваме комисията да предприеме инициативи. Така че бъдете уверен, че ние работим. Говорихте за достойно ни работни места. Ние тук работим много и за понятието достойно заплащане, което е следващия етап. Говорите за Германия. Ние е, имаме и се сблъскаме с предизвикателството на работещите бедни. Действително, и това се случва. А по темата Китай, вие, вашето тълкуване на този аспект, естествено, те ще трябва да развият вътрешния си пазар и в край на кращата да престанат да бъдат само е, работилница за останалата част от света. Но и износа им да не бъде толкова огромен. Но мисля, че в МОД вие имате е, специално е, задължение, именно да ги накарате да осъзнаят, че е, спестяванията трябва да бъдат отделени и за пенсионната система. Мисля, че това може да бъде един ваш признос. Но ето сега пак се виждаме, връщаме до основните моменти на дебата. Смятам, че ще имаме възможност да го проведем и по-късно. Смятам, че на 12 ноември най-малко ще се видим. И като се има предвид колко бе успешна предходната визита, ще има много желаящи да ви посетат, така че вие може би ще видите същите депутати. Те са ключови фигури от нашия дебат, но мисля, че и други колеги ще се интересуват. Благодаря. Всичко най-добре е, и знайте, че сме на ваша страна.